Колеги, приме... Уважаеми колеги, преди да започнем с гласуването, ще дам думата на колегата Ремек, който ни напуска. Той поема нова важна длъжност – става посланник на Чехия в Москва. Нека да го чуем. Председкиня, е, е, за слово. Е, Благодаря ви, госпожо председател, за дадената дума. Както вече казахте, бях назначен за посланник на Чехия в Москва. Вчера подписах акредитационните писма и а, писмото пред генералния секретар на парламента на 16 декември, понеделник, ще престана да бъда ваш колега. И за това сега бих искал да се възползвам от тази възможност, за да благодаря на всички ви за сътрудничеството. За а, втори мандат работя в тази парламентарна комисия. За мен този професионален опит е незаменим. Надявам се да се видим някой ден в Москва. Пожелавам на всички ви успех, успехи на предстоящите избори. ако възнамерявате да отидете в Москва през следващите няколко години, не забравяйте, че имате скъп колега там. Отбийте се да ме видите. Бих искала да благодаря на всички, включително и на преводачите, защото благодарение на тези преводачи аз си общувах с вас. Un caro saluto da parte di tutta la Commissione al collega Remek. Non esclu... Сбогуваме се с вас най-сърдечно в нашата комисия. Възможно е някой от нас да приемат вашата покана. Още веднъж благодарим за вашия принос към работата на нашата комисия. Онзи ден господин Колас, госпожа Коласка Вобиска а, беше избрана министър в а, нейната държава, така че ще има промени в състава на нашата комисия до края на мандата. Сега можем да пристъпим към гласуване. Нека да пробваме първо дали системата работи, всички ли са си взели картите за гласуване. Мисля, че работи системата. Край на гласуването сега, на пробното гласуване. Но функционе. Проблем ли има? Президента, но tengo la tarjeta. I don't have the card. Извинете, не си носи картата. Президента, президента, Facciamo un'altra prova. Votazione. Нека да направим едно тестово гласуване. Гласувайте сега. Bene. Votazione chiusa. Край на гласуването. Месе Бютикофер, прего. Господин Бютикофер. Моята система не работи. Може ли да седнете на друго място тогава?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 Ancora un test. Oggi abbiamo... Да направим още едно пробно гласуване. За трети път гласувайте сега. Eh. Siamo a posto? Bene, votazione chiusa. Край на гласуването. Tutto a posto, perfetto. И... Като сега всичко работи и можем да започнем с официалното гласуване. Доклада на госпожа Валян, кой е за? За компромис, първото компромисно решение, за против, приема се. Докладът на господин Тозановски за против, въздържали се, приема се. Докладът на госпожа Херцог. Гласуваме докладът и гласуваме изменени 24. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Гласуваме изменения 25 до 29 заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 66 за, против, Нека да гласуваме електронно изменение номер 66. Lo stiamo votando il 66 della collega Ticao. Votazione. Изменение 66 гласуваме сега на Тикао. Край на гласуването. 22 гласа за, 26 против, отхвърля се. Компромис номер 7, кой е за, против, Въз... Приема се. Компромис А. а 8 за, против, въздържали се, приема се. 76-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, 77-78 заедно за, против, въздържали се. Струми се, че се приема. Нека да гласуваме електронно. 77-78 заедно, моля.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 Приема се. 110. Извинявайте, 111 за против. 111. Е giusto. Е Изменение номер 111. 109 е прието и преминаваме към 111. Всички съгласни ли са за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисни на нейни 14 за, против въздържали се, приема се. 127 за, против въздържали се, приема се. 122 за, против въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против въздържали се, приема се. 130 за, против ми. Нека да гласуваме електронно изменение 130. Гласувайте, моля, сега. Край на гласуването. 31 гласа за, 18 против. Приема се. 131 изменение за, против въздържали се. Нека да гласуваме електронно и по изменение 131. Просто не виждам навсякъде в залата. Кой е? 30 фаворе, 16 контра. 30 гласа за, 16 против. Приема се. Компромисно изменение 16 за, против, въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 17 за, против, въздържали се. Приема се. 18 за, против, въздържали се. Приема се. 140 за, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 146 за, против, въздържали се, приема се.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 Извинявам се, забравих изменение 150. Нека да гласуваме сега това. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 22. За, против, въздържали се, приема се. 155. За, против, въздържали се. Нека да гласуваме изменение 155 електронно. Гласувайте сега, моля. Е,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 Компромис 23 за, против, жали се, приема се. Изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Изменени 4 за, против въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против въздържали се, приема се. Изменени 40 за, против въздържали се, приема се. 41 за, против въздържали се, приема се. Компромис номер 4 за, против въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против въздържали се, приема се. Изменение номер 57 55 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме изменение 57 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 62 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 9 за, против, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по цялото предложение, от, по всички изменения, край на гласуването. 47 гласа за, 4 против, 1 въздържал се, приемат се. Гласуваме по законодателната резолюция. Гласувайте сега. Край на гласуването. 43 гласа за, 6 против, 1 въздържал се. Гласуваме за преговорите между институциите. Гласувайте сега. Край на гласуването. 39 гласа за, 8 против, 1 въздържал се. Честито на колегата за този чудесен резултат. Сега гласуваме доклада на господин Бютикофер. About the compromise 56. Uh, компромис 56 е, о, ние оттегляме това Оттегляме се от компромиса. Partiamo allora. Titolo 1. Така, изменение номер 1. За, против. Нека да гласуваме електронно по заглавието номер 1. Гласувайте сега.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 Нека да гласуваме електронно изменение 23. Тационе перта. Гласувайте сега. Край на гласуването. 31 гласа за, 18 против, 4 въздържали се. 24 за. Против въздържали се. Приема се. Бих предложила да гласуваме амблок изменение 25 до 40.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 въздържали се, отхвърля се, 38 за, против, въздържали се, приема се, 39 за, против, въздържали се, отхвърля се, 40 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 40 и 48 за, против, въздържали се, приема се, 51 за, против, въздържали се, приема се, 52 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно изменение 52. Гласувайте, моля, сега. Край на гласуването. 29 за, 21 против. Приема се. Компромисно изменение 50, 56 изменение за, против, въздържали се. Приема се. 11 за, против,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 Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 72 за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 4 за? Против? Въздържали се? Приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. 97 две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим електронно втората част на изменение 97. Гласувайте сега. Край на гласуването. 31 гласа за, 22 против. Приема се. Компромисно изменение 5 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се. Приема се. 111 за, против, въздържали се приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. 126 за, против, въздържали се, приема се. на изменение 9 за, против, въздържали се,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 Гласуваме електронно 22. Гласувайте, моля, сега. Хюза! 38 гласа за. Приема се. Изменение 3. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 4. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис 14. Момент. Има две е, Изменение, гласуваме по изменението 4 на Реги. Е, то се приема. 14 за. Да. Против, въздържали се, приема се. 167 за. Против, въздържали се, приема се. 177 за. Против, въздържали се, приема се. 180 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 15 за. Против, въздържали се,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 Извинявайте да проверим електронно компромисно изменение 19. Гласувайте сега. Моите хора против ли са? <laughs> Край на гласуването. 31 гласа за, 19 против, 4 му въздържали се. Приема се. 202 за, против, въздържали се, отхвърля се. 209 за, против, въздържали се, приема се. 210 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 214 за, против, въздържали се, приема се. 215 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се. Отхвърля се. 244 за. Извинете, гласувам електронно. 242 гласувайте сега. Край на гласуването. 25 гласа за, 28 против, отхвърля се. Гласуваме сега изменение 244 за, против, въздържали се, приема се. 246 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 258 за. 258, 250... Извинете, 258 за, против, въздържали се, приема се. Нека да гласуваме електронно 258 изменение. Гласувайте сега, моля. Кюжа! Край. 32 гласа за, 21 против. Приема се. Компромис 26 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 27 за. Господин Бютикофър иска да каже нещо. Oh, yeah. Yeah. Изменение 257 отпада. Извинете. Да. Продължаваме. Гласувахме 26-то компромисно изменение. Сега гласуваме 27 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, Приема се. 271 изменение. Втора част за. Гласуваме само втората част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 27. За, против, въздържали се, приема се. 275 за, против, въздържали се, приема се. 276 за, против въздържали се, приема се. Компромис 29 за, против въздържали се. За, против въздържали се, приема се. 281 за, против въздържали се, приема се. 283 за, против въздържали се, отхвърля се. 284 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Хилза. Край на гласуването. 34 гласа за, 17 против. Приема се. 286 за, против, въздържали се, приема се. 287. Първа част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 288 за, против, въздържали се, приема се. 289 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против, въздържали се, Приема се. 295 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 31. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 22. Две части. Първа част за, против, въздържали се, Приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 26. Гласуваме две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 301 за, против, въздържали се, отхвърля се. 302 за, против, въздържали се, приема се. 303 за, против, въздържали се, приема се. 304 за, против, въздържали се, приема се. и 4. Предлагам да гласуваме електронно. Не съм сигурна дали не се отхвърля. Гласувайте, моля, сега. Край на гласуването.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 въздържали се, отхвърля се. 324 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 33 за, против, въздържали се, приема се. 330 изменение в две части гласуваме първа част, за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, приема се. 331 за, Гласуваме в две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 332 изменение за, против, въздържали се, приема се. 333 за, против, въздържали се, приема се. 334 за, против, въздържали се, приема се. 335 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 34. 35 и 36 гласуваме заедно за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 37 за, против, въздържали се, приема се. 340 изменение. Гласуваме в две части. Гласуваме по първата част за, против въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 341 изменение за, против, въздържали се, приема се. 342 за, против, въздържали се, приема се. 343 за, против, въздържали се, приема се. 344 гласуваме на две части. Гласуваме първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 345 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Извинете, приема се. Компромис 39 за, против, въздържали се, приема се. 352 за, против, въздържали се, отхвърля се. 353 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 40 за, против въздържали се, приема се. 355 за, против въздържали се, приема се. Компромисно изменение 41 за, против въздържали се, приема се. 358 гласуваме в две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 42 за, против, въздържали се, приема се. 359 за, против, въздържали се, отхвърля се. 364 за. Гласуваме в две части. Гласуваме по първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 43 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 62 за, против, въздържали се, приема се. 369 за, против, въздържали се, приема се. 370 за, против, въздържали се, отхвърля се. 371 за, против, въздържали се, Нека да гласуваме електронно по 371 изменение. Госпожа Тоя има шанс. Край на гласуването. 20 на 32 гласа отхвърля се. 372 за, против, въздържали се, приема се. 373 за, против, въздържали се, отхвърля се. 374 за, против, въздържали се, отхвърля се. 377 за, против, въздържали се, приема се. 378 за, против, въздържали се, приема се. 379 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 44 за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер едно на комисията е по заедост. Първа част кой е за, против въздържали се, отхвърля се. Втора част. А, 384 се приема, 385 за, против въздържали се, приема се. 387 за, против въздържали се, приема се. Компромисно изменение 45 за, против въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 392 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 46 за, против, въздържали се, приема се. 399 за, против, въздържали се, приема се. 402 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 47 за, против, въздържали се, приема се. 406 за, против, въздържали се, приема се. 407 гласуваме на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис 48 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 49 за, против, въздържали се, приема се. 17 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 50 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 51 за, против, въздържали се, приема се. 424 изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 52 за, против, въздържали се, приема се. 429 за, против, въздържали се, приема се. 430 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 53 за, против въздържали се, приема се. Компром... Изменение 20 за, против въздържали се, приема се. Компромисно изменение 54. Извинявам се, 20-то изменение отпада така или иначе. 54 за, против, въздържали се, Приема се. 452 за, против, въздържали се, отхвърля се. 453 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 55 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 56. Алде се оттегли от него. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да гласуваме електронно компромисно изменение 56. Гласувайте сега, моля. Votazione chiusa. Край на гласуването. Четиридесет 41 гласа за, 8 против, 3 въздържали се. Приема се. Сега гласуваме компромисно изменение 57. Кой е за? Против въздържали се. Приема се. 58 компромис за. Против въздържали се. Приема се. 59 за. Против въздържали се. Приема се. Изменение номер 486. Кой е за? Против въздържали се. Приема се. Компромис 60 за. Против. Въздържали се. Приема се. 494 за. Против. Въздържали се. Приема се. 495 за. Против. Въздържали се. Приема се. 496 за. Против. Въздържали се. Приема се. 497 за против, въздържали се, приема се. 498 за, против, въздържали се, приема се. 499 за, против, въздържали се, приема се. 500 за, против, въздържали се, приема се. Компромисни изменение 61 за, против, въздържали се, приема се. 506 изменения за, против, въздържали се, Отхвърля се. 507. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 509. За. Против. Въздържали се. Приема се. И накрая финалното гласуване. Гласувайте, моля сега, по целия документ. Отационна кюза. Край на гласуването. 45 гласа за, 5 против, 5 въздържали се. Поздравления на, за докладчик. С това преминаваме към следващия доклад, а именно докладът на госпожа Валеан. Изменение 12. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение номер 3.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 2. За, против, въздържали се, приема се. И гласуваме по целия документ. Гласувайте, моля сега. Се Но? Край на гласуването. 50 гласа за, 1 против, 3 въздържали се. Поздравления на докладчицата.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 измененията 7, 8 до 9 и 3 за, против, въздържали се, приема се. Нека да гласуваме електронно по тези изменения. 7, 8, 9 и 3 от Комисията по бюджетен контрол. Край на гласуването. 34 гласа за, 18 против. Приема се. Сега гласуваме 31 за, против, въздържали се, приема се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 74 за. Siamo passati dal 71 al 72. Преминахме от 71-72, сега гласуваме 74. За, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме електронно за всички до сега прияти изменения. Кюзе. Край на гласуването. 49 гласа за, 1 против, 3 въздържали се. Приема се. Гласуваме по цялата законодателна резолюция. Гласувайте, моля, сега. Кюжа. Край на гласуването. 50 гласа за, 1 против. Приема се. Гласуваме за междуинституционалните преговори. Гласувайте сега. Край на гласуването. 49 гласа за, 2 против, 1 въздържал се. Поздравления на господин Пароди. Сега гласуваме доклада на госпожа Ускок. Анкора две per cui un po' di attenzione ancora. Compromesso 1. A favore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 въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 304 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 35 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 39 за, против, въздържали се,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 въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Може да гласуваме електронно. Да гласуваме електронно изменение 51. Хюза. Край на гласуването. един глас за, 22 против.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 Кюзо, Кюзо. Край на гласуването. 51 гласа за, 1 против. Поздравления на докладчицата. Сега гласуваме доклада на господин Бенсен. 35 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 37 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 40 за. Искате да гласуваме електронно компромис 3, гласувате, моля, сега. Кюза! Край на гласуването. 35 гласа за, 17 против. Приема се.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 въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменени 5 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменени 4 за,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 Начало на гласуването. Кюжа. Край на гласуването. 18 гласа за, 29 против, 4 ма въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се. Така, 73 за, против, въздържали се, приема се. 74 за,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 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 и 84 заедно. За, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме 85-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. Не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 Край на гласуването. 34 гласа за, 15 гласа против, 2 му въздържали се. Приема се. Поздравление на докладчика. И сега пристъпваме към последното гласуване тази сутрин. L'ultima votazione della mattina. Гласуваме докладът на госпожа Барея. Компромис 1. За, против, въздържали се, гласува. Е, приема се. Първо изменение се отхвърля. Изменение 5. Емендаменто 5. Изменение 5. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 6. За, против, въздържали се. Прие... Отхвърля се. Изменени 7 за, против. Нека да гласуваме електронно изменение номер 7. Гласувайте сега, моля. Ecco, adesso sì. Chiusa. Край на гласуването. 30 гласа за, 21 против. Приема се.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 въздържали се, приема се. Компромис 3 за. Нека да гласуваме електронно изменение номер 14. Начало на гласуването. Кюза. Край на гласуването. 24 гласа за, 27 против. Отхвърля се. Компромис 3 за.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 Приема се поздравление за докладчика. С това приключваме гласуването. Благодарим за вашата работа. Бяхме много бързи. Пожелавам на всички, които няма да останат приятен ден. Даваме 5 минути, докато напуснете залата, с което продължаваме работа.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 se volete lasciamo cinque minuti dai riprendiamo i nostri lavori Продължаваме нашата работа. Grazie. Сега давам думата на госпожа Марита Ускок. Ще говорим за нейния доклад, мониторинг доклаване и верификация на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт исках да почакам, докато всички излязат от залата, за да се успокоим, но давам думата сега на госпожа Отскок. Благодаря, госпожо председател. Знаете, че международното корабоплаване е изключено от целите по отношение на въглеродните емисии, които си е поставил Европейският съюз. Комисията обеща да се върне още веднъж на този въпрос и сега тя изпълнява обещанието си и или с предложение за регламент, свързан с мониторинга, докладване и верификацията на емисии на въглероден диоксид от морския транспорт. Това, че комисията прави сега предложение е много добро, защото мерките, които се предлагат, са изключително важни, за да се изпълнят, да се поставят конкретни цели по отношение на въглеродния диоксид свързан с морския транспорт. Става въпрос за намирането на подходящи инструменти на пазара за постигането на целите, свързани с въглеродните емисии от морския транспорт трябва да има реален шанс за постигането на тези емисии, но за съжаление все още няма международно споразумение за морския транспорт. И тъй като няма такова споразумение, то Европейската комисия е задължена да направи предложение, свързано с емисиите от въглероден диоксид до 2015 година. В текста на комисията има график за влизането в сила на регламента, според мен този срок е прекалено дълъг, защото вече стана ясно, че трябва да се реагира много по-бързо за решаване на климатичните проблеми. Именно срещата по въпросите на климата във Варшава показа, че не бива да се отказваме от амбициозните си цели, защото въпросите свързани с климата стават все по-важни. Какво предлага комисията? Предлага големи е, риболовни кораби е, с е, по-голяма водоизместимост от 5000 брутни регистър тона да бъдат изключени от този регламент. Аз съм против това предложение. Освен това, съм на мнение, че регламента трябва да окоръжава онези методи, които вече се използват за драстично намаляване на емисиите от въглероден диоксид. Защото засегнатите морски съдове трябва да подлежат на ограничаване на емисиите. Комисията предлага а, самите кораби да избират начина на измерване на емисията. А, може да се замерва горивото, а, което се изразходва и могат пряко да се измерват а, а, емисиите. Благодаря. Сега давам думата на докладчиците в Сянка и давам думата на колегата Джордан. Хвана липа. <clears throat> Стриням се с поручева. Благодаря. Аз съм съгласна с докладчицата и с нейното мнение, че част от отговорността за намаляване на емисиите трябва да се поема от транспортния сектор, както от въздухоплаването, така и от корабоплаването. Емисиите от морски съдове се очаква дори да се увеличават. За съжаление,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 това на срещата във Варшава. Там се срещнахме с представители на агенцията по въздухоплаване и КАО. Те отговарят, разбира се, за въздушния транспорт, но те казаха, че не са напрегнали напреднали много и от години обсъщат едни и същи проблеми. Съгласен съм с докладчицата, че 2015 година е важен срок, който се поставя до тогава трябва да се види доколко са възможни глобални мерки или е, доколко Европейският съюз трябва да поеме по собствен път. Ще разберем и колко амбициозни трябва да бъдат нашите цели, защото ми се струва много важно да покажем ясно по кой път искаме да тръгнем. Но не бива и да избързваме. От името на нашата политическа група се застъпвам за ефективна и проста система, която да ни даде ясен резултат без е, големи административни натоварвания. Както и на други места в енергийния сектор, е, смятам, че целите ни трябва да са ясни и прости и не бива да са сегментирани. Мисля, че трябва да се съсредоточим върху намаляване на емисиите от въглероден диоксид. И основният въпрос тук е как да а, разширим докладването и върху по-голям кръг от параметри в случай, че а, след влизането в сила не получим съответните резултати. Една възможност за разширяване върху други газове не, няма да ни помогне. Благодаря, господин Йохансон. Мит инлег по свенска. И аз искам да се присъединя към докладчета и да говоря на шведски. Съгласен съм с основните позиции на докладчицата. Смятам обаче, че а, сме в състояние да понижим емисиите от въглероден диоксид а, на международно ниво, защото а, те са отзначени в а, световен мащаб. Корабоплаването и пристанищата пристанищата са гъсто населени региони и затова смятам, че корабоплаването се отразява и на тези големи градове, в които се намират пристанищата, така че ни трябва система на международно ниво и би следвало да свържем а, емисиите от корабоплаването с въглеродните а, емисии в тези големи градове с пристанища. Смятам, че Можем да вземем споразумение на международно ниво с помощта на Международната морска организация, но ще бъде трудно да се прилагат а, навсякъде по света тези споразумения. А, Балтийската, Балтийският регион е доста замърсен и затова смятам, че трябва да започнем с преговорите възможно най-кратък срок. Трябва също така да разговаряме за практическото приложение на тази система. Важен въпрос е как да се прилага на практика тази система и да бъде възприета от всички партньори. Ако се увеличи административната тежест, няма да сме постигнали целите, към които се стремим и за това трябва да вземем практични а, мерки за а, доброто действие на системата. Радвам се, че а, морският транспорт ще стане част от а, общите цели за намаляване на емисиите и преди да решим какви цели ще си поставим, трябва да говорим с засегнатите страни, да формулираме ясни цели. Трябва обаче да сме наясно и как от страна на нашата комисия ще вземем възможно най-добрите решения за реалистична, за да планираме реалистично. Ще разговаряме по-нататък с нашите докладчица и ще вземем съответните решения. Благодаря. Няма други докладчици в сянка, които присъстват на това заседание, така че дам думата на останалите колеги, които искат да се изкажат. Мерси, мадам на президент. Господин Оди, благодаря, госпожо председател. Аз не съм специалист по темата, но считам, че трябва да бъдем предпазливи, не трябва да осложняваме допълнително нещата. Морският транспорт излъчва, изпуска най-малко емисии. И сега тук ни се предлага един набор от задължения. Задължения за а, фирмите. Нямаме много кораби, които да плават под европейски флаг, че да осложняваме толкова нещата заинтересованите страни считат, че трябва да минем през Международната морска организация. Нека поне за един път ние да бъдем двигателя а, и да доведем до споразумение, което да не осложнява нещата за цялата индустрия и за морския транспорт. Да създаваме допълнителна бюрокрация, не мисля, че това ще ни помогне, въпреки че съм съгласен, че в дългосрочен план е необходимо да се борим с емисиите на въглероден диоксид. Но не знам дали правилният начин е да увеличаваме бюрокрацията и надзора в морския транспорт, при положение, че тук имаме много малко изпускане на емисии. Грация. La parola all'onorevole Vittorio Prodi. Благодаря. Давам думата на господин Проди. Благодаря, госпожо председател. поддържам своето мнение, че е нужно опростяване на нашия подход. Трябва да се опростят изискванията към емисиите в момента, в който горивото излиза на пазара. Тоест, още от самото начало при извора трябва да се въведат промени, така че по един достатъчно прост начин да могат да се изпълнят изискванията. По този начин ще отговорим на необходимостта всички форми на използване на а, изкопаемо гориво да, да подлежат на изискванията към емисиите. Председателката благодаря. Сега, ако няма желащи, е, давам думата на представител на комисията, господин Ку. <laughs> Thank you very much, uh, Mr. Chair, and uh, good morning. Благодаря, госпожо председател. Е, добър ден на всички. От името на Европейската комисия искам да благодаря на докладчика за качествения и конструктивно проекто становище. Ние смятаме, че това е принос към дискусията по този въпрос, както в парламента, така и с държавите членки в съвета. Може би е, преди да е, пристъпим към някои точки, е, повдигнати от докладчика и докладчиците в сянка, искам да изясня, е, че 3-4% от глобалните емисии, примерно да кажем от Европейския съюз, има само 4% от световните емисии като че ли не е много. Ако обаче ги съпоставим с основните отрасли в промишлеността, виждаме, е, че има около 180 хиляди тона годишно, т.е. Много, т.е. повече отколкото в е, цимента, химическите промишленост или преработването на петрола. Тоест това е чувствителен източник на емисии, е, който прави този отрасъл много специфичен е, по така наречените е, ниски потоци. Направени са различни проучвания и е, общо взето се предлага, че, трябва, че има потенциал за намаление на емисиите, е, само ако се подобри енергийната ефективност на корабите и този потенциал е, е от 20 е, от 70 до 75%, т.е. чувствителни цифри. И е, значителна част е, би оправдало разходите, дори ако има е, инвестиции е, само от намаляването на употребата на гориво. Е, не знам дали в промишлеността или в транспорта има отрасъл, където може да се е, постигне толкова много с толкова малко разходи. Сега, когато погледнем цялостната стратегия, както е предписана в съобщението на комисията по въпроса, виждаме, че средносрочната амбиция е да има мерки за намаление на емисиите. Аз мисля, че те могат да се е, приложат и от други. И ако е, има е, разговори на международно ниво по стандарти за ефективността, ще има много голямо намаление. Това е ново развитие, което започна в началото на тази година, когато нашите американски партньори предложиха така наречения stage approach, т.е. поетапен подход чрез събиране на данни, което ние тук наричаме е, МРИ. Е, това е първа стъпка определяне на показатели за ефективност на корабите. Това е втора стъпка и е, всъщност поставяне на цели за ефективност като трета стъпка. Може би това е и в дългосрочен план – тези идеи бяха приветствани от е, държави членки на Световната морска организация, не само от е, западния свят, но също така в началото с предпазливи, но положителна е, отзвук, като много от страните на флага, като например Сингапур, Либерия, но и страни като Китай – които проявяха интерес към обсъждане на мерки по ефективността. Всички ще спечелят, ако се е, е, инвестира в ефективността. Можете да спестите повече пари, отколкото сте инвестирали. Предвид това, това ново международно явление, комисията смята, че на европейско ниво в отговор на правомощито, което получихме 2008 година за пакета за енергетиката и климата, е, както от вас, е, така и от е, съвета за намаляване на емисиите, ние смятам, че имаме едно предпазливо предложение за мониторинг е, тогава отразяваме международното положение, дава се повече време на международната общност да постигне съгласие по мерките. Е, защото е, корабоплаването е нещо международно, може би най-международният отрасъл, който може да се намери. И разбира се, трябва проблемите да се разрешават международно, ако е възможно. Ако не е възможно, ние разбираме безпокойството на докладчика, че не можем вечно да чакаме е, че на е, определен етап трябва да въведем мерки за намаляване на емисиите, макар и на, в малка степен. В момента комисията е, смята, че трябва да се даде повече време на Международната морска организация да обсъди идеите, за да имаме смислени резултати и един срок от 2015 година би бил прекалено амбициозен. Look... Сега, другите предложения или идеи, които се обсъждат, важно е да подчертаем, че една от основните идеи в предложението е възможно най-малко бюрокрация в този отрасъл, като се използват документи и техника, която вече съществува в отрасъла. Пример, можете да наблюдавате емисиите на въглероден двуокис, като разглеждате потреблението на гориво от корабите това вече се изисква правно. Всички кораби трябва 5 години да казват е, колко гориво са изразходили. И е, допълнителните разходи не са големи. А може да се мисли за по-усъвършенствани методи е, за измерване на въглеродните на емисите на въглероден двуокис, но трябва специално оборудване за пряко е, е, измерване както на емисиите, така и на горивото. Трябва да има 50 е, 000 евро за разходомери, а пък иначе може пряко да се измерва горивото. Комисията смята, че трябва да имаме прости мерки, които да оправдават разходите за момент. и е, всъщност в предложението е, ние се ограничаваме само до е, най-големите кораби, защото тези, които имат 50 000 брутотона, са около 40 до 55%, 45% от броя на всички кораби и е, ние смятаме, че е, този въпрос е по-скоро политически и е, трябва да се хармонизират сегашните цифри с международните конвенции. И може би 400 тона би било разумно предложение – сега, за емисиите на въглероден двуокис, това е основен проблем. В настоящето предложение на комисията ние имаме 25 кораба от 10 до 11 хиляди, т.е. 0,6% общо от емисиите на флота. Това не е голяма цифра, а освен това, е, за риболовните кораби е, прилагането на това правило е по-сложно, защото те не са подложени на същите мерки за контрол. Благодаря ви. Yes, the main points. Мисля, че отговорих на основните въпроси. Благодаря ви. за пълния отговор. Сега да чуем отговора на докладчика. Ordförande. Окей, eh, так till Jordan. Благодаря ви, госпожо председател. Благодарим на господин Проди за изчерпателния коментар. Със сигурност това ще ни помогне в бъдещата ни работа. Възможно е да се наложи да предприемем действия преди такива да бъдат предприяти от Международната морска организация – Представителя на комисията посочи, че химическата индустрия и циментовата индустрия говореха за техните емисии. Особено в различни части от Европа, но и другаде по света. Това не може да бъде премълчано защото смятам, че моретата няма как да оцелеят и затова трябва да бъдем внимателни и да подходим а, по принципа на. Да, да спазим принципа на предпазливостта. Някои от вас казаха, че няма много кораби, които плават под европейски флаг и затова не попадат в обхвата на този регламент. Знаем, че мнозина избират чужди флагове, за да спестят разходи. Но въпреки всичко, това е достатъчно условие. Искам да благодаря на представителя на комисията за обяснението, защо трябва големите кораб съдове да бъдат изключени от този регламент. Защото смятам, че нещата ще останат в един доста тесен обхват. Малко съдове ще бъдат засегнати. Смятам, че трябва да се стремим към приложимост на новия регламент той няма да започне да действа с натискането на едно копче и за това трябва да постигнем напредък приемайки и работейки върху този регламент, ние ще продължим диалога си с другите комисии и с Европейската комисия. Благодаря, казва председателят. 14 декември е крайният срок за подаване на предложение за изменение. Следващата точка от дневния ред е разгръщане на бордовата система и кол и дам думата на докладчицата госпожа Валян. Concern... Благодаря ви. Регламента относно а, типовото одобрение е в допълнение на решението за разработване на а, Европейска бордова система и кол, която имах възможност да ви представя на последното заседание. По-настоящем се одобрява, се извършва типовото одобрение на различните превозни средства. Аз лично приветствам това предложение, защото то е добра стъпка към разгръщането на общоевропейска услуга. Системата ИКО може значително да допринесе до намаляването на пътните инциденти и нараняванията по пътищата. Затова и горещо подкрепям предложението. Внесла съм изменения, които имат за цел допълнителна яснота в ключови моменти на предложението, като например определенията трети държави и платформа. Разгръщането на европейска публична система за повикване означава, че превозните средства ще бъдат оборудвани с най-добрата технология. Така, например, ще има възможност за безжична комуникация на базата на съществуващите технологии, и ще има връзка с една централна система. Считам, че допълнителните услуги, които се предоставят на потребителите, трябва да бъдат предоставяни и уредени, извинете, в специфичен регламент – който да разглежда далеко съобщителните технологии. Тук се съсредоточаваме само по върху спешните повиквания и а, предоставяме една отворена платформа. Това а, може да доведе обаче до вакуум по отношение на а, собствеността. Може да доведе и до допълнителни забавяния, при пускането в експлоатация на системата ИКО, базирана на а, телефон 112. Затова приканвам, колкото е по-възможно, да се приеме регламент във връзка с а, допълнителни услуги, които могат да бъдат от допълнителна полза на потребителите. Включила съм изменения, които ще позволят на тези, които вече са изградили частни и екосистеми, да продължат да предоставят висококачествени услуги на потребителите. Услугите от трети държави, и екосистемите и екосистемите ще продължат да съществуват с телефона за спешни повиквания 112. Потребителя трябва да има възможност за избор. В този смисъл трябва да се предостави свободен достъп, без значение какво е покритието и развитието на пазара. Третите страни, участващи в пазара, могат да продължат да съществуват паралелно с ECOL системата, базирана на 112, само при условие, че а, спе, телефонната система 112 ще съществува винаги като резервен вариант. Има поетапно разгръщане на тази бордова система, затова аз съм внесла изменения във връзка с определението на самата система E-Call, както и по отношение на мрежата по отношение на мрежата. Тук не се предвижда изрично разграничение между тези неща и затова счетох, че е необходимо да внеса изменения в този дух. Относно съвместимостта с Егнос и Галилео, Считам, че производителите на автомобили не трябва да бъдат принуждавани да привеждат всичко в съответствие, без да имаме пълно наличие на спътниково покритие. По отношение на а, времевата рамка, автомобилната индустрия е необходимо да се запознае с всички изисквания, а, представени в делегираните актове. Трябва да се предостави и допълнително време, за да може да се изпита системата и да се направи оценка. Затова предлагам законодателството да влезе в сила през юни 2016 година. Това е за мен за сега от мен за сега. Благодаря. Благодаря за вашето представяне. Благодарим и за вашите изменения. Сега давам думата на господин Белет. Uh, much, uh, um... Благодаря, госпожо председател. Естествено, че ние от Народната партия подкрепяме основните изменения по предложението. Това е нещо чудесно за всички потребители, всички водачи на автомобили и хората в автомобилите, в колите. Сега имаме е, някои забележки по предложенията на докладчика. Първо, по е, решения за трети страни, дали те са подходяща альтернатива. Докладчикът е предложил изменение, изменение номер 7, което разширява е, дефиницията на електронното е, повикване към аудиоканали. Като Народна партия ние подкрепяме такъв подход. Разумно е да има съвместно съществуване за в бъдеще е, с е, задължителните е, централи за електронно повикване. Нещо друго, так, така, системата, която се базира на GSME, на мобилни телефони, е, вие знаете, че е, тяхната подкрепеща технология може да е по-ефтина за крайния потребителен. Е, те могат да не се свързат помежду си или да не са активни, така че трябва да има допълнителна гаранция и такава альтернатива би била допустима, обаче трябва да отговаря на допълнителни технически изисквания. Е, от колегите от комисията ИМКО и Транспорт, техните докладчици задължително изключиха такава възможност е, но е, трябва да видим доколко може технологиите за GSM да направят този вариант осъществим. И е, трето, госпожо председател и колеги, е, докладчика спомена Галилео. Е, трябва Галилео да бъде изцяло на разположение. Аз съм съгласен с това. Докладчика раздели този въпрос от оперативните компоненти. Това е от ключово значение. Те трябва изцяло да бъдат оперативни, но трябва да се предвиди един преходен период и какво ще стане през преходния период. Трябва да се търсят решения за преходния период. И накрая, но не на последно място, скъпи приятели, докладчика говори за е, платформа за е, открит достъп. Това е най-важният въпрос, който чака решение. Въпросът е, е когато е, ги има е, в превозното средство. Искате да вървите колкото може по-бързо. Когато се създаде системата, доколко ще може да се промени тя, доколко за в бъдеще ще се включват допълнителни компоненти, иска се бързи електронни повиквания, но ако бързо я изключим, не знам дали всъщност ние не отваряме затворени системи. Въпросът е спешен и ние си напомняме на себе си и на комисията това, което се казва в мотив 9, където категорично се казва, че трябва да бъде безплатно, без дискриминация на всички оператори, да бъде интероперативно, платформата да бъде открита. Аз а, съм съгласен с това. Ако обаче, а, е, ако го изключим, ние създаваме затворена система. Така че комисията по, мотив, по този мотив е, смята, че е, това трябва да влезе в действие средносрочно. Комисията трябва да въведе изисквания за технически спецификации краткосрочно. Въпросът е много важен, особено ако се види времето за задължително въвеждане. Ако е, видим предложението е, на докладчика, намаляване на срока до юни 2016 година, не знам е, дали ще има време, за да се разреши въпроса с отвореността на платформата. Това са е, въпросите към докладчика. Това е. Парола ура колега Проди, ке репрезента. Благодаря. Давам думата на колегата Проди. Той е, говори от името на докладчика в сянка на социалистите и демократите. Господин Парило. Благодаря, госпожо председател. Искам да прочета един документ, даден ми от моя колега Парило. Той ме помоли да ви го представя. Хармонизираното въвеждане на услугата ИКОЛ на европейско ниво е на дневния ред на комисията от 2005 година. Това е приоритет също така при реализирането на интелигентни системи за транспорт. Накрая на един продължителен период на разработка комисията представи две предложения с цел да се въведе до края на 2015 година в хода на хармонизирането на европейско ниво системата за на ЕКОЛ, за нейното успешно въвеждане тя ще служи и за спешни случаи, особено в първия час след происшествие. Тази система трябва да бъде вградена в превозните средства за да бъде достатъчно надежна и да бъде на разположение на всички. За да бъде тя напълно функционална по време на целия жизнен цикъл на автомобила, обаче трябва да бъде редовно подлагана на тестове. Поддържам мнението на докладчика, че комисията трябва да провери дали има законодателно дали може да се направи законодателно предложение е, до, до края на 2014 година, свързано с е, платформата е, eCall. Тъй като става въпрос за публична услуга при спешни случаи, трябва услугата да е безплатна и трябва да са достатъчно защитени личните данни. Възможно е да се предвиди използването и на други услуги в бордовата система на автомобилите, но трябва също така системата да може да бъде поправена в нормалните автомобилни сервизи. Аз съм на мнение, че Технологията е изключително необходима и трябва да бъде разработена. Министро, Тя може да спести много време за реакция в спешни случаи при происшествие на пътя. В много случаи времето е решаващо за спасяването на човешки живот. Също така ще може по-бързо да се реагира и това ще бъде в полза на пътниците. Галилео е, би била по-подходяща система, отколкото съществуващото GPS позициониране, но двете системи могат да съществуват успоредно, което ще подобри определенето на местоположението. Това според мен трябва да бъде записано и да стане част от предложението. Струва ми се важно да се изясни възможно най-бързо за какъв вид происшествие става въпрос. Така че трябва да бъде ясно дали има забавяне, дали а, превозното средство е намалило скоростта си а, преди происшествието, дали а, той се. дали става въпрос за сблъсък между два а, автомобила или те са се преобърнали. Благодаря колегата Тотанов. Благодаря за е, скупино ECR. Е... Благодаря ви. Аз съм докладчик в Сянка за ЕКР и бих искала да подкрепя този доклад, включително и внесените от докладчика изменения. Те са изключително разумни, по мое мнение. Доколкото знам, системите за спешни повиквания – вече се разработват, за да работят заедно с тази бордова система. Те са технически изправни и са съвместими с бордовата система ИКО. От собствен опит ви казвам, че това е изключително важно. Докладчикът каза, че се нуждаем от допълнително време за изпитването на системата, нещо с което съм съгласен. Това е необходимо, защото паралелно с ECOL ще а, се въвежда и Галилео. Затова нека да си отделим достатъчно време, за да може системата да започне да действа. както каза господин Проди, технологичния напредък ще ни предостави и нови възможности. Аз също считам, че ако разполагаме с повече време, ще имаме възможност да изгладим всички правни аспекти, свързани с бордовата система и кол. Ще се изчистят някои правни правила, като например кой ще носи отговорността, ако сигнала не е наличен, как ще се установява дали повикването е било извършено по надлежния път и каква ще бъде отговорността на този, който е поел обаждането. Доверието на потребителите се гради на благонадежността на цялата система. Грация. La на колега Оди. Благодаря, господин Оди. Благодаря, Госпожо председател, имам един въпрос към комисията. А, производителите ни задават въпроси. Много от тях вече разполагат с такова устройство, не са чакали европейски регламент, за да предложат подобна услуга на клиентите си. Дали ако е, производителите на автомобили е, в процеса на производството си разполагат с такова устройство за по-високо качество на използване на автомобилите, които се предвиждат от комисията, ще могат ли да ги запазят без да променят производствения цикъл. Много е важно, защото това не трябва да пречи на добрите автомобилостроители, които вече са предвидили такъв, е, такова устройство. Е, председателката е, госпожа Монтерстале, представител на Европейската комисия, има думата сега. За да вземе отношение, ако вземе отношение показаното от колегите. Е, комисията иска да благодари на Комисията по проекто становището е, за е, електронни повиквания от автомобили. Ние приветстваме позицията на докладчика, че регламентите за електронни повиквания трябва да имат предвид спешни повиквания на номер 112 е, на настоящия етап създаването на открита платформа ще има правен вакуум за собствеността и отговорността и е, ще има допълнително отлагане на въвеждането на 112 като един на европейски номер. Е, с откритата платформа като списък на приоритетите за директивата HSD трябва предполага преразглеждане на директивата което означава да се спази срока от 2000, април 2014 невъзможно. Освен това, допълнителни спецификации към такава платформа трябва да доведе до разширение на стандартизацията. По отношение на дефинициите, Комисията приветства опита да се изясни текста, но трябва да внимаваме, е, че ако се отдалечим от настоящите дефиниции, това предполага промяна в стандартите или е, регламенти, е, където 305-2013, където имаме хармонизирани разпоредби за електронно повикване. И е, ранно повикване ще бъде на лице само през 2014 година. И едва когато тестваме съвместимостта с Галилео, с тези, които получават повикванията в центровете 112. В, е, освен това, е, е, трябва да се търси хармонизиране на нормите и за тези, които получават повикванията. Комисията се безпокои по предложените изменения 5 и 18, изискването е, да системата да не бъде е, постоянно проверявана, т.е. Е, тук нямаме спазване на личния живот и частните данни. Има въпроси за мобилните телефони предложението е такова, че не изключва възможността за използване на мобилни телефони, но искаме да ви напомним, че системата като цяло е, трябва да бъде одобрена от съответните технически органи, т.е. възникват въпроси за това как доколко ще се използват мобилните телефони. Първо те трябва да бъдат вътре в автомобила, т.е. дали устройството ще може да удържа на удари, ако да кажем има катастрофа, има сили, които възникват тогава, трябва да сме сигурни, че устройството трябва винаги да може да действа. И не на последно място трябва да сме сигурни, че техническите служби трябва да могат да го контролират и да го одобрят като част от автомобила. за въпроса за наличните системи в момента в автомобилите, е, които се произвеждат от някои производители. Изискванията да има възможност за повиква се, трябва да има не предполагат промяна. Не предполагат промяна, но производителите на автомобили трябва да имат предвид възможността за повикване на номер 112, когато е, произвеждат нови автомобили, за да се намалят разходите по тяхното производство в последствие. Hola, la collega Valean per una, diciamo, благодаря. Сега давам думата на колегата Валян, докладчик, за да... Благодаря на всички за направените коментари, за оказаната обща подкрепа по доклада и внесените от мен изменения. Мисля, че разгледахме основните проблеми, за което ви благодаря. Всички ние знаем кои ще бъдат спорните моменти в този регламент. По отношение на подпомагащите технологии, с удоволствие бих подкрепила това предложение, но трябва да признаем, че не винаги можем да уточним точното местонахождение на мобилен телефон. Знаем, че смартфоните ни дават представа за местонахождението на човека, когато се направи обаждане на 112. Би било чудесно, ако имаме унифициране и ако местонахождението може да бъде установено а, от всички мобилни устройства, също както от смартфоните. Относно отворената платформа, откритата платформа, да, знам, че е, в това е бъдещето и би било чудесен модел, ако имаме взаимосвързаност между отделните автомобили. Това ще бъде от полза за всички. Струва ми се, че това е реализируемо и трябва да получи нашата подкрепа. От друга страна, както казах аз и както потвърди комисията, проблемен е въпроса с поемането на отговорността, защита на данните. Ако разпишем в този регламент платформа и отворен достъп, това ще доведе до много осложнения и е, ще забави влизането в сила. Сигурна съм, че автомобилните строители и телекомуникационните компании вече работят по въпроса и осъзнават, знаят много добре, че тази платформа ще се използва и за други услуги. Това се случва по естествен път. Те просто съвсем логично и по естествен начин ще се подготвят за това. А дали достъпа ще бъде отворен или не и а, кой ще носи отговорността, кой ще упражнява контрол над данните и така нататък, са въпроси, които ще бъдат обсъдени и разписани в друг регламент. Ако комисията счита, че април 2014 е прекалено ранна дата, съм напълно съгласна. Проблема е обаче, че индустрията иска от нас тази система. Много хора от различни отрасли проявяват интерес, те искат да получат допълнителна яснота за начина по който ще работи тази платформа, за да могат да изготвят новите си бизнес модели. Благодаря на всички още веднъж. С нетърпение очаквам по-нататъчните ни дискусии. Благодаря. Grazie alla collega Valiana, tutti Благодаря, колега Валян. Благодаря и на всички, които работиха по това досие. Крайен срок за внасяне на изменения е 5 декември, 12 часа на обяд, другата седмица. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. ще получим информация за два текущи триалога. Колегата Толцановски ще даде тази информация. Тук става въпрос за мрежи за телекомуникация. Тук вече сме получили мандат за водене на преговори и така давам думата на него. Председкиня, е, скутечни сме днес гласова. Благодаря ви, госпожо председател. Да, както и вие самата казахте, проведохме гласуване е, за широколентовия интернет тази сутрин. Проведена беше тристранна среща, днес имахме и гласуване. Всичко това бележи края на дълга поредица от преговори и дискусии. Преговорите и дискусиите е, траяха почти две години. Тристранната среща беше а, е, трудничка. А, е, започнахме в 7 вечерта и приключихме почти в полунощ. Горещо благодаря на докладчиците в Сянка, господин Хокмар, господин Кройцман, госпожа Траутман. Благодаря на господин Хекмарк и на госпожа Траутман за това, че останаха 5 часа, което ни позволи да стигнем до съгласие. Получихме и писмено потвърждение от съвета – което се казва, че предложението е прието от съвета. Още веднъж благодаря за сътрудничеството на всички колеги в комисията, на колегите от правната служба и на а, всички останали. Действително имаше някои а, деликатни правни моменти във връзка с отделни разпоредби, в случая в залог беше с една 7 годишна процедура. Затова благодаря на всички, че ни позволихте да приключим с това досие, което сега ще препратим в пленарна зала. Не мога да ви кажа дали ще го гледаме в пленарна зала през януари или февруари. Благодаря и на Европейската комисия, както и на Литовското председателство. Литовското председателство ни помогна а, много при разрешаването на някои спорни моменти. Досието бе обсъдено, тристранната среща приключи. И днес в нашата комисия също си свършихме работата, така че още веднъж горещо благодаря на всички, които прекараха часове а, работа по това досие. Благодаря. Мисля, че комисията също трябва да ви благодари като докладчик. Сега давам думата на госпожа Усков. Електронното идентифициране. Благодаря, госпожо председател. Крайният резултат ще ви представя сега. Първият триалог за електронното идентифициране се състоя на 27 ноември. Това беше съвсем неотдавна тази седмица. Литовското председателство, разбира се, присъства на триалога. Това беше първият триалог на тази тема. И е, се спряхме на членове 1 и 9. В тях ставаше въпрос за електронното идентифициране. А, членове от 11 до 19 става въпрос за а, така наречените trust services, доверителни, доверителни услуги. Удостовери... Удостоверените услуги. А, в, в рамките на триалога става въпрос преди всичко за опитът различните системи в, разработени в различните държави членки да бъдат унифицирани, защото много държави са разработили собствени системи, за които искаме да постигнем оперативна съвместимост. По този начин ще повишим сигурността на преводите на транзакциите в интернет. Ще осигурим по-лесно, по-лесна комуникация между различни служби в европейски държави. Например, ако трябва да се промени адресната регистрация или записване на студент в висше учебно заведение. Това обаче може да бъде положително и за търговията, и за това е важно да се разработи една такава обща система за електронна идентификация, която много ще улесни общ, общуването и в същото време ще бъде достатъчно сигурна. Това е общият контекст на водените разговори. И това са реалностите в новия технологичен свят. Следващата среща в рамките на триалога ще се проведе на 16 декември. Мисля, че ще е нужна и още една трета среща. Темата е доста сложна за съвета – Съветът не непременно е на наша страна, т.е. нямаме обща позиция, но смятаме, че ще постигнем съгласи. Нямаме много време, ако искаме да достигнем до решение до края на нашия мандат и за тази цел би трябвало да приключим преговорите по нашия мандат през февруари, за да може да гласуваме до април. Моята цел като докладчик е да постигнем тази цел. Литовското председателство е много подкрепящо. Комисията също. Още по време на първия трио казахме, че и гръцкото председателство би трябвало да ни помогне, за да можем в началото на следващата година да предадем щафетата по подходящ начин. Надяваме се и този преход да мине без затруднения. Смятам, че тази тема е много важна и се надяваме да приключим досието още по време на нашия мандат, но като цяло първият триалог мина доста успешно. Благодаря на госпожа Уцкок. Всички ви подкрепяме в вашият стремеж да се приключи това досие още в рамките на настоящия мандат. Благодаря. С това приключваме днешното заседание. В 15 часа ще продължим с едно важно изслушване на тема мерки относно Европейски пазар на електронни съобщителни услуги.